Добро утро, госпожи и господа. Добро утро, уважаеми колеги. Добре дошли на второто заседание, втория ден на заседание на АФЕТ. Имаме много неща, които да гласуваме и нека да започнем на време. Всъщност вече 9 е и 6 минути. Надявам се, че достатъчно че брой колеги се дошли, за да можем да започнем да гласуваме. И започваме сега с, с проекто доклад на политическите отношения между Европейския съюз и Латинска Америка. Хави Лопес е докладчик. Искате ли да кажете нещо? Моля, имате думата. Искам да поздравя докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество по време на последните месеци по работата по този доклад, чиято цел беше да укрепим нашите отношения с Латинска Америка и да ги поставим като политически приоритет в борбата срещу климатичните промени, равенство между половете и включването в един момент, в който Европа се нуждае от съюзници на глобалната сцена. Благодаря. Иска ли някой друг да коментира, моля? Господин Валенсиано. Благодаря. Не само искам да поздравя и да благодаря на Хавиер Лопес за работата по този доклад, който ще бъде много полезен за всички от нас, които проявяват особен интерес към Латинска Америка и Карибския басейн, но и за онези, чието интерес е събуден чрез този доклад. Благодаря. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да посоча, че сътрудничеството с докладчика беше повече от приемливо и той включи нашата позиция, така че ние сме много доволни от резултата, също и от компромисните изменения беше взето предвид това, което ние изтъкнахме като необходимо. Може би не оптималното за нас беше постигнато, но докладът е позитивен за всички нас и особено за Латинска Америка. Това беше една чудесно свършена работа, която заслужава нашата подкрепа. Благодаря на докладчика. Благодаря. Няма други коментари. Нека да започнем, преди да започнем, а, а, по време на гласуването, може би ще ни снимат от една френска а, компания за документални филми и сега започваме. Компромисно изменение едно, кой е за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме сега към компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. Извинявайте, казва оратора. 87 за, против, въздържали се. За загрявка ще проверим. 87. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис изменение 3. За, против, въз... приема се. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 126 режим на гласуване.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 Добре, искате да проверим. 175, режим на гласуване. Един колега още спи. Добре, освободи се. 42 на 21, съжалявам, социалисти, драги социалисти. Сега, 175 е прието. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 пада. Купраме 14 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се.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 Отхвърля се. 228 за, против, въздържали се. Добре, проверяваме. 228. Режим на гласуване. 228. Край на гласуването. Приема се. 229 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, ще трябва да проверим 233 режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 234 за, против, въздържали се, приема се. 237 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, 250, режим на гласуване. Трима колеги още не са гласували. Добре, край на гласуването. Отхвърля се.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 Нека да проверим. 30. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 36. За против, въздържали се. Ще трябва да проверим отново 36, режим на гласуване. Край на гласуването, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се, 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, проверяваме. Режим на гласуване за 38 фито. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство даже. 39 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Добре. Режим на гласуване 39. Край на гласуването. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. Би било Добре, ако либералите от време на време дигат ръка, ще бъде по-лесно. 43 за, против, въздържали се. Либералите за ли бяха? Добре, приема се. Искате да проверим? Добре, проверяваме 43. Край на гласуването. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за. Извинявайте, казва председателя. Добре, 46 е отхвърлено, значи 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, проверяваме 64 режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Шестдесет и пет за. Против. Въздържали се. Приема се. 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Добре, ще проверим. 67. Режим на гласуване.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 Режим на гласуване. Край на гласуването. Беше очевидно. Отхвърля се. Преминаваме сега към 71. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 71. Имаме един повече от НП. Никога не може да са достатъчно далекатите от МП, но не в това гласуване. Сега 66, добре, край на гласуването. Приема се 34 на 27. И това беше 71. Преминаваме към 72. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим. Чарлз Танък предлага да гласуваме анблок по точките от преамбюла. Не, това не е възможно. И как гласуваме сега по това едно-две? За, против, въздържали се, приеме се. Устно изменение 1, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5, за, против, въздържали се, приема се. 6 и 7 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Режим на гласуване 6, 7. Край на гласуването. Приема се.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 Има, а, му, има заявка за гласуване анблок. Не. Добре. 9-1. За, против, въздържали се, приеме се. 9-2. За, против, въздържали се, приема се. 9-5. За, против, въздържали се, приема се.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 Пет станаха 4, 3, 2, Добре, двама решиха да не гласуват. Край на гласуването. Приема се доклада. 55 за, 7 против. Поздравление на докладчика. И така. Преминаваме към следващата точка 8. Установ... Създаване на инструмент, допринася за стабилност и е, мира. И мира. Арно Държан е докладчик. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря най-сърдечно на всички е, докладчици в Сянка и в частност е, на групата, с която постигнахме компромис. Е, доста от е, измененията бяха изтеглени и искам да припомня това, защото тази сутрин аз е, прочетох, е, видях доста грешки в съобщението, което беше представено за този доклад. Става дума за преходна разпоредба, която не изключва политическа дискусия, през следващите години за е, стабилността на тази система и става дума за разпоредба, която не дава възможност за е, използване на е, военно оборудване. Става дума за авторизиране на продажбата на оръжие. Никога не е ставало дума за финансиране на подобно нещо. Благодаря. Thank you, Arnaud Dajon, for this clarification. Who would like to speak now? Да, друг колега, който да иска да се изкаже. От Алде uh, Има една грешка в списъка за гласуване. Бях докладчик за становището на ДВ и след като загубихме ключово моето гласуване гласувахме, аз исках да гласувам против и исках да оттегля своето име. Госпожа Макеиван е представителя на ДВ в този процес. И искам да гласуваме моите изменения в АФЕТ. Основният въпрос е финансирането. Създаването на капацитета за подкрепа на военни сили и военни цели може да бъде разгледано като поощряващо сътрудничеството и като критерий, стъпващ на правно основание, ако има естествено здрави правила. Естествено, искам това да бъде гласувано в, този, в тази комисия. 47 и 62 са е, основните изменения, но се надявам за, на одобрение на всички изменения. Благодаря, колега, благодаря. Вие ни информирахте преди заседанието, че вие не сте съгласни да се оттеглят вашите изменения. Предлагам да имаме блоково гласуване за всички за всички ваши изменения. Ще гласуваме накрая. Съгласни ли сте? Да. Някой друг колега? Няма. Колега, който да иска думата, започваме гласуването. Единайсто, дванайсто и тринайсто. За. Против въздържали се. Отхвърлено. Четиридесет и четвърто. За, против, въздържали се, отхвърлено. 45 за, против, въздържали се, отхвърлено. 46 за, против, въздържали се, отхвърлено. 9-12 за, против, въздържали се, отхвърлено. 50 за, против, въздържали се, отхвърлено. 51 за, против, въздържали се, отхвърлено. 52 за, против, въздържали се, отхвърлено. 53 за, против, въздържали се, отхвърлено. 54 за, против, въздържали се, отхвърлено. 55 за, против, въздържали се, отхвърлено. 56 за, против, въздържали се, отхвърлено. 57 за, против, въздържали се, отхвърлено. 64-65 за, против, въздържали се, отхвърлено. 66 за, против, въздържали се, отхвърлено. 9, 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. 67 за, против, въздържали се, отхвърлено. 69 за, против, въздържали се отхвърлено. 70 за, против, въздържали се отхвърлено. 9-16 за, против, въздържали се отхвърлено. 71 за, против, въздържали се отхвърлено. Седемдесет и шесто за, против, въздържали се отхвърлено. 78 за, против, въздържали се, отхвърлено. 81 за, против, въздържали се, отхвърлено. 83 за, против, въздържали се, отхвърлено. 86 за, против, въздържали се, отхвърлено. 89 за, против, въздържали се, отхвърлено. 90 за, против, въздържали се, отхвърлено. 91 и 9 и 18 е за, против, въздържали се, отхвърлено. 93 за, против, въздържали се, отхвърлено. 919 за, против, въздържали се, отхвърлено. 94 за, против, въздържали се, отхвърлено. 97, 98 и 920 за, против, въздържали се, отхвърлено. 99 и 100 за, против, въздържали се отхвърлено. 101 и 921 за, против, въздържали се отхвърлено. 102 за, против, въздържали се отхвърлено. 922 за, про, против, въздържали се отхвърлено. 103 за, против, въздържали се отхвърлено. 106 за, против, въздържали се отхвърлено. 107 за, против, въздържали се отхвърлено. 108 и 923 за, против, въздържали се, отхвърлено. 109 е. и 924 за, против, отхвърлено е. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието. 9-2 за, против, въздържали се, отхвърлено. 9-3 за 4. Против. Въздържа... Отхвърлено. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 9-4 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 9-5 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 24 за против, въздържали се, отхвърлено. 26 за, против, въздържали се, отхвърлено. 23 за, против, въздържали се, отхвърлено. 96 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. 30-30 на 32 за, против, въздържали се, отхвърлено. 97 за, против, въздържали се, отхвърлено. 35 за, против, въздържали се, отхвърлено. 36 за, против, въздържали се, отхвърлено. 98 за, против, въздържали се, отхвърлено. 99 за, против, въздържали се, отхвърлено. 39 и 9.11 за, против, въздържали се, отхвърлено. 40 за, против, въздържали се, отхвърлено. 42 и 90 за, против, въздържали се, отхвърлено. 40. Сега гласуваме блок. Предлагам ви да гласуваме всички изменения 47 от 47 нататък. Кой е за? Против? раздържали се? Отхвърлени бяха. Сега преминаваме към крайното гласуване. Гласувайте електронно, моля. Тоест гласуваме изменение проекто доклада. Изчакаме двама колеги. Край на гласуването. Вероятно не искат. Докладът е прият. Поздравление за докладчика. Трябва да гласуваме за междуинституционалните преговори, първо четене. Мандата гласуваме. Кой е за? Кой е против? въздържали се. Прието е. Фрау Лозинг, бите. Госпожа Лозинг. Uh, ние ние имаме альтернативен доклад и сме го изпратили на секретарията. So we come to item number nine. Девета точка. стесняването на пространството, е предоставяне на гражданското общество. Докладчикът има думата. Искам също да изтъкна добрия дух на сътрудничество между политическите групи в този парламент и да изкажа благодарност. Успяхме да работим в много добра атмосфера и смятам, че в доклада се съдържат много осмислени указания. Благодаря. Would anybody else like to say something? Благодаря. Друг колега да иска думата? Не. Добре. Продължаваме с гласуването. Надяваме се това да е кратко гласуване. Компромис едно за, против, въздържали се, прието е. Седно за, против, въздържали се, прието. Единайсто за, против, въздържали се, прието Нека проверим, моля. 11. Closed. This has been carried. Прието. 13 е. за, против, прието. Компромис 2 за, против, прието. 24 на две части. Първата част за, против, въздържали се прието. Втората част за, против, въздържали се прието. Компромис 3 за, против, въздържали се прието. Компромис 4 за, против, въздържали се прието. Компромис не, 42 за, против, Въздържали се? Нека проверим, моля, проверка на 42. 42. 42. 42. 42. Край на гласуването. Прието е. 43. За. Против. 42. се. Отхвърлено. 42. 5. За против, въздържали се, прието е. Изменение 51 на две части. Първата част да, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Проверка на 51 първа част. Ема. This has been carried. Прието е. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието. 60 за, против, въздържали се, отхвърлено. 61 за, против, въздържали се, отхвърлено. Гласуваме целия доклад. Електронно гласуване, моля. Сега сме само 66-ма, значи прието. Поздравление. We come to item number 10. И така, десета точка. Износ на оръжие, прилагане на обща позиция. Докладчикът е госпожа Валеро. Искате ли думата? Моля. Yes, please. Do you hear me now? Yeah. Eh, I just want to... Просто искам да кажа, имахме много добро сътрудничество по време на целия процес. Не сме съгласни с всичко, но имаме много общи изходни позиции, по които може да продължим. Надявам се, че резултатът от гласуването ще е добър. И нещо, по което се разминавахме, това е прилагането на общата позиция. Това е общото между нас, това е хубаво за бъдещето. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Не. Добре. И така, компромис едно за, против, против, прието. За, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. 57 за, против, въздържали се, прието. 58 за, против, въздържали се, отхвърлено. Нека проверим. Искате проверка? Не, не, беше, беше очевидно. 59 за, против, въздържали се, отхвърлено. 60 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. 61 за, против, въздържали се, прието. 63 за, против, прието. 63-то искате проверка. Моля, гласувайте електронно. It's closed. It's been rejected. Отхвърлено. И така. 66 та За, против, въздържали се, прието. Отхвърлено, извинявайте. 64 за, против, въздържали се, отхвърлено. Искате проверка? Добре. Проверка на 64 господин Франк. Край на гласуването. Отхвърлено е. 65. то Касталто за. Про против. Възражали се. Отхвърлено. Проверка на 65-то. Край на гласуването. Прието е. Не вдигате ръце, колеги. Добре. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Прието. 67. Яла Сентър на две части. Първата част са против. Въздържали се. Прието. Искате проверка? Добре. Край на гласуването. Прието. Втора част за. Против. Въздържали се. Не знаем какво правят либералите. Как гласуват. Проверка на 67 втора част. It's closed. This has clearly been rejected. Отхвърлено е. 69 то за, против, въздържали, прието е. 70 то за, против, въздържали се. Проверка. 70. It's closed. Wow. So, this has been carried. Прието е. 70-то е прието. 73-то за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим и 73-то. Close. Прието е. Осно изменение едно. за, против, въздържали се, отхвърлено. Нека проверим. Добре. It's closed. Край на гласуването. е. Продължаваме по списъка. Седмо за. Против. Не. Извинявайте. Основното изменение бе отхвърлено. И сега трябва да гласуваме. Продължаваме с седмо. За. Против. Въздържали се. Проверка. It's closed. Wow, so many abstentions, but it was rejected. Отхвърлено. 19 то за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 38 за, против, въздържали се, отхвърля. 74 за, против, въздържали се, прието. Прието, нали? Нека проверим, моля. Проверка на 74. It's closed. Yeah, it was carried. Да, беше прието. 75 за, против. 75 то въздържали се. Трябва и да проверим и 75 то is open. It's closed. And this has been rejected. Отхвърлено е. 76 за, против, Раздържали се. Проверка, моля. It's closed. It's been rejected. е. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 78 за. Против. Въздържали се. Прието. 79. Не За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Искате проверка? Проверка на 79-то. It's closed. It's been rejected. Отхвърлено е. 80-то. За, против, въздържали се, отхвърлено. 81. <clears throat> За, против, въздържали се, отхвърлено. 82 и 83. За, против, въздържали се, отхвърлено. 84. За, против, въздържали се, отхвърлено. 85 са против, въздържали се, прието. 86 са против, въздържали се, прието. Компромис 6 са. против, въздържали се, прието. 88 за, против, въздържали се, проверка на 88. Close. It's been rejected. Отхвърлено. 89. 89 за. Против. Въздържали се. Проверка. 89. Vote is open. The vote is closed. Been carried. Прието. 90 и 91 за, против, въздържали се, отхвърлено. 92 за, против, въздържали се, прието. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието. 101 за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието проверка на компромис 8. Vote is open. It's closed. It's been carried. Прието е. 105 за, против, въздържали се, прието. 107 за, против, въздържали се. Проверка. 107 проверка. Vote is closed. It's been carried. Прието. 110 за, против, въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 118 за, против, въздържали се, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. 130 за, против, въздържали се, проверка на 130. Vote is open. It's closed. Прието. 131 за. Против. Въздържали се. Прието. 133 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 134 за. Против. Въздържали се. Прието. 136 за. Против въздържали се отхвърлено. с 12 за, против въздържали се прието. 139, 140 за, против отхвърлено. 141 за, против въздържали се. Проверка. Проверка на 141. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 13 за. Против въздържали се. Прието. Компромис 14 за. Против въздържали се. Прието. 147 за. Против въздържали се. Прието. 151 за са въздържали се, отхвърлено. 152 за, против, прието. 153 за, против, въздържали се, прието. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието. Преминаваме към 8 за, против, въздържали се, прието. 9 за, против, Разрешали се. Прието беше, нали? Добре. Проверка все пак. is open. Close. Yeah, it's clearly been Да, прието е. Десето за. Против, въздържали се, прието. 11 за. Против, въздържали се. Отхвърлено. 12. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромия 16. За. Против. Въздържали се. Прието. 18. За. Против. Въздържали се. Прието. 20. За въздържали се, прието. 21 за, против, въздържали се, прието. 23 за, против, въздържали се. Отхвърлено. Проверка на 23-то. 23. Vote is open. It's closed. It's been rejected. Отхвърлено. 24 за, против, въздържали се. Проверка на 24-то. Vote is open. And it's It's been carried. Прието. 25 то за. Против въздържали се. Прието. 17 компромис за. Против въздържали се, прието. 32. и 33. За, против, въздържали се, проверка. God is has been rejected. Отхвърлено. 34 за. Против. Въздържали се. Прието. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 36 за. Против. Въздържали се. Прието. Осно изменение 3 за. Против. Въздържали се. Прието. Първо за, против, прието. Две за, против, прието. Четири за, против, въздържали се, прието. Шесто за, против, въздържали се, прието. И сега гласуваме целият доклад. The vote is open. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. 36 на 14, 14 въздържали се. Поздравления! We come to item number 11. И сега преминаваме към точка 11. Система на Европейската система за информация и пътувания и разрешаването им. Ети аз Отново господин Валеро е докладчик по темата. Искате ли да кажете нещо? Съвсем накратко. Благодаря за последното гласуване. Тук няма да бъде така успешно, но ще видим как ще потръгне гласуването. Иска ли някой да каже нещо? Ако не, започваме с гласуването. Блок 1. Започваме с блок 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Блок 2. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Блок 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1996. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2097 за против, въздържали се, отхвърля се. 98 на господин Щетина за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, трябва да проверим 22. Край на гласуване. 35 на 26. Приема се. И сега, току-що ме информираха, че трябва да гласуваме по 21 защото не гласувахме за блок 2. Има тук две дами, които <laughs> внимават. И така, трябва да гласуваме 21. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към изменение 23 и 100. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 27 и 103 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Блок 1 всъщност беше гласувано.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 44 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 всъщност 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46, 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47, 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 49-128 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се. Нека да проверим първата част. 49-128, първата част, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Втората част за против, въздържали се, отхвърля се. Значи 129 пада, изменение 50, за, против, въздържали се, отхвърля се, 51 за, против, въздържали се, отхвърля се, 130 за, против, въздържали се, приема се, 52 и 131 за, против, въздържали се, отхвърля се, 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 проверяваме. Моля, гласувайте. Край гласуването. Приема се. 54 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 55 и 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването.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 147 за, против, въздържали се. Приема се 148 за, против, въздържали се. 148 проверяваме. Край на гласуването. Добре. Преминаваме към 61 за, против, въздържали се, отхвърля се, 62 за, против, въздържали се. Нека да проверим 62. Шестдесет две. Край на гласуването. Приема се. 149 за, против, въздържали се. Приема се. 64 и 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. Номер 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се. Нека да проверим 71. А, Край гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Даже отиваме вече към номер 6. Не, всъщност 5. Така ми се искаше. 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Или се приема. Нека да проверим. 7. 7 електронно. Отхвърля се. Преминаваме към 81. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9,83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Един. Проверяваме 84. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 15 и 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 17,94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега стигнахме до окончателното гласуване на становището с измененията. Режим на гласуване, моля. Още трима колеги не са гласували. 42 за, 14 против. Трима въздържали се. Резултата беше 42 а, за, 14 против и 3 въздържали се. И сега преминаваме към госпожа Валера. Аз вече ви казах в началото, че това ще бъде трудно гласуване. Имаме различни, а, различни а, гласове, различни становища. Искам да отегля името си от гласуването по това становище. Ами хубаво, значи ще бъде това мой доклад. Благодаря ви за този подарък. И така преминаваме към точка 12. Създаване, функциониране, и използване на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки. Е, госпожа Вотманс, искате ли да кажете няколко думи? Не, не искате. Не виждам някой друг, който би искал да вземе отношение. Има молба да гласуваме блок от 51. Тук ли, господин Епидидеус? Всички ли сте за гласуване на... Добре, започваме с блок, гласуване на блок от 15 до 21. Добре, започваме с всички а, изменения, предложени от господин Епидидеус. Кой е против? Въздържали се? Мисля, че господин Епидидеус има тук един мъничък проблем. Преминаваме към номер 4. Кой е за? Против. Въздържали се?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 Ама това е господин Епидидеус. Добре, тогава отиваме 29. Госпожа Пицула за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 за. Против въздържали се, Приеме се. 35 проверяваме. Чакаме още шестима колеги. Четири. Двама. Край на гласуването. Приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Либералите не дигаха ръка. Ще трябва да проверим. 7. Край на гласуването. Приема се. Десет. Пицула за, против, въздържали се, приема се. Едно. За, против, въздържали се, приема се. Номер две. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. И преминаваме сега към окончателното гласуване на цялото становище с измененията за. А всъщност гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се с 27 на 14 против и 21 въздържали се. Имам лоши новини. Това е последното нещо, което ще гласуваме тази сутрин, а именно Точка 13. Е използване на Шенгенската информационна система за връщане на незаконно пребиваващи граждани от трети страни. Отново госпожа Вотманс. Искате ли да кажете нещо? Okay, Mr. Schaffhauser didn't accept. Господин Шафхаузер не поиска да гласуваме анблок всичките му изменения, но ще се опитаме да ги интегрираме доколкото може. Няма значение, не че толкова много. Добре, да започнем с блок 49 и 50. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 71 до 73 за против въздържали се отхвърля се, 74 за против въздържали се отхвърля се, 75 за против въздържали се отхвърля се. Искате да проверим 75? Добре, проверяваме. Режим на гласуване. Край на гласуването. Прави сте. Прието е. Благодаря ви. Сега преминаваме към 70 и... Всъщност това е прието. Преминаваме към 77 на господин Епидеус. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре. Проверяваме компромис 4. Край на гласуването. Добре беше, че проверихме. Сега преминаваме към 83. За. Против. Въздържали се. Приема се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Край на гласуването. Отхвърля се. 8 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се. Нека да проверим.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 въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Нека да проверим. Край на гласуването. Да, наистина е отхвърлено. 48 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е прието. Преминаваме към окончателното гласуване на становището с изменение, по именно гласуване, режим на гласуване. Двама души чакаме още. Край на гласуването. 26 за, 13 против, 21 въздържали се. Поздравление на докладчика. И така, уважаеми колеги, благодаря ви за това, че гласувахме час и половина. Онези от вас, които искат да напуснем те залата, може да го направите. Тъй като ние сме доста назад с времето, веднага, щом е възможно, искам да преминем към точка 14. Ако нямате нищо против. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, let us... И така, госпожи и господа, а, скъпи колеги, нека да преминем сега към точка 14. Ще чуем отчет относно парламентарните избори в Албания, които се проведоха на 25 юни. И сега искам да дам думата на нашия уважаем колега, господин Едвард Кукън, който беше ръководител на нашата парламентарна делегация. Имате думата. Благодаря, господин председател. Наистина аз бях ръководител на делегацията от Европейския парламент. И най-напред искам да благодаря на всички участници и на всички колеги за подкрепата и чудесното сътрудничество. Много от вас знаят, че изборите се случиха на фона на споразумението между социалистите и демократите в Албания. Ние приветстваме това споразумение. То създава нов ландшафт в страната. Е, след последва, но е което всъщност бе резултат от предишно напрежение. 140 места са в парламента, 71 места бяха получени на социал... на... от Социалистическата партия. Т.е. това е доста добро мнозинство. 43 места спечелиха демократите. Всички останали партии спечелиха по 4 места. 47% бе избирателната активност. Това всъщност е по-добър резултат от очаквания. Е, над 1 милион албанци участваха в изборите. Европейският парламент изпрати делегация за наблюдение. Ние участвахме заедно с ОССЕ и е, Съвета на Европа в мисията за наблюдение. На пресконференцията бе, бе представено едно съобщение, вие го имате във вашите документи. Аз говорих а, е, преди това за изборите на заседание на координационната група, говорих за предизвикателствата, пред които бяхме изправени. Ние нямахме достатъчно акцент върху политическия контекст – но въпреки това, в крайна сметка успяхме да постигнем споразумение и Европейският парламент подкрепи това съобщение. Съобщението включва заключението, че изборите бяха проведени и свободно, бяха уважени основните свободи, но имаше предизвикателства за администрацията – трябваше, трябва политическото споразумение сега да се приложи. Аз подчертах основните заключения на нашата делегация. Ние се разпаднахме на три екипа за наблюдение и според нас изборите протекоха мирно. Имаше някои нередности, но тези нередности не променят всъщност резултатите от изборите. Положителни са резултатите от политическото споразумение между отделните партии в страната. Ние излязохме с определени препоръки, но тези препоръки не бяха взети предвид преди изборите, именно да се деполитизира администрацията. Ние се обръщаме към албанските власти за прилагане на, на и уважаване на нашите препоръки преди следващите избори. Надяваме се политическите сили да работят заедно и конструктивно в рамките на политическия процес и новия албански парламент. Албания е много важна страна за нас. Една положителна политическа атмосфера ще даде възможност на правителството да приложи реформите, които са необходими за страната, да се придвижи по-напред в процеса на присъединяване. Ние подкрепяме този процес в случай, че са изпълнени всички условия. Това ние повтаряме винаги в нашите срещи с министър-председателя Рама и с президента Мета. Задача на правителството ще е да приложи всички реформи, свързани с Европейския съюз, особено в областта на правосъдната на правосъдието. Освен това, ние поддържаме нашия ангажимент да подкрепяме Албания и други страни в Западните Балкани да проведат и да предприемат необходимите стъпки в процеса на присъединяване. Така ще подкрепим региона, който е много важен за нас регион. Благодаря, господин председател. Това е всичко от моя страна. Благодаря, господин Кукан, за вашите забележки. Както казахте, ние имахме делегация от 7 човека. Господин Прета, Енгел, госпожа Шлайн, Чернецки, господин Джамбаски и господин Пежович. Двама колеги искат думата. Ще дам думата на Кристиан Пред и след това на неговия колега. Благодаря. Искам да направя два коментара. Първия, че беше много трудно да се е, стигне до организацията на изборите. Наистина, е, те наистина бяха добре организирани, имаше политическа криза, много дълга, е, поради бойкота и, за съжаление, това се случва твърде често в Западните Балкани, в страните там. И на базата на това споразумение между двете основни е, партии, е, социалистите и Демократическата партия, изборите можаха да бъдат проведени и аз видях всичко протече в добри условия. Е, в региона Флора, например, имаше добра организация. Единствения проблем, който отбелязахме, беше свързан с участието, което беше твърде скромно. Но, както знаем, това е тенденция в Европа. Намалява участието в парламентарни избори в много страни и тук също трябва да се отчитат и някои други елементи. Мисля, че изборите като цяло протекоха добре. Втория коментар то е по резултатите преди гласуването. Първият министър-председателя Рама имаше е, съмнение дали може да постигне абсолютно мнозинство. Е, очакваше добри резултати под абсолютното мнозинство. Лидерът на Демократичната партия беше убеден, че е, е много близо до социалистите, а е, Илир Мета говори за истинско цунами е, което ще е, произведе неговата партия, но е, те се излъгаха накрая. Рама имаше мнозинство. Демократичната партия беше твърде далече от първото място. Имаше много голяма разлика между двете партии и всъщност или Рамета за него не може да се каже, че е предизвикал цунами. Това показва също че нямаше е, възражения, нямаше ново блокиране, е, нормализира се демократичния процес в Албания. Със сигурност сега трябва да продължат реформите, които са обещани и се надявам, че по този начин ще има ефективни преговори през следващите месеци. Благодаря. Merci, Christian Preda. Now we come to Mr. Mezorich. Благодаря, господин Мезорич. Благодаря. Две неща искам да подчертая най-напред. Без вдъхновяващата работа на господин Кука нямаше да може да излезем с това крайно съобщение. Имаше нужда от е, дипломатични умения, дипломатически умения, така че те бяха на лице. Това беше много добре за нашата група. Вярно е, че е, най-важният резултат от изборите беше, че те изобщо бяха проведени, но политическото споразумение, което даде възможност да се постигне един разумен резултат на изборите не бива в крайна сметка да се наложи над основната правна рамка. Това ще е важно за албанците. Благодаря. Господин Енгел. Äh, Благодаря, Дейвид. Аз също исках да се присъединя към благодарност мостите към колегата Кукън. Той е, по чудесен начин ръководи нашата делегация в Албания и със сигурност е имал трудности да изрази нашето политическо становище по тези избори пред другите колеги, които присъстваха там и да го наложи. И точно по това искам да кажа няколко думи. В Албания установих, че е, ОСР декларира изборите като по-скоро нещо финансово, като финансова операция и статистиките показват, че има повече от 3% пункта формуляри, които не бяха оценени като безупречни. Това не е възможно. Аз не знам тези хора какво си представят, обаче в един контекст, като албанския контекст, като албанските условия, където изобщо е трудно да се стигне до тези избори, Дейвид ти също беше там, и е, то все пак тези избори се проведоха и то а, в мирно настроение. Това са нормални мирни избори в а, Албания от десетилетия насам, въпреки че а, не винаги може да се очаква сигурен резултат. ОИСР казва, да, всичко това не ни интересува, изборите в техническо отношение протекоха лошо. Ние в Тирана разговаряхме по този въпрос и доколкото си спомням, бяхме единни по това, че за нас е трудно да Е, участваме в е, тази изкуствено създадена общност. Ако там не политически организации е, са водещи при наблюдение на изборите и тук Европейския парламент настоява, че тези избори са важни в политическо отношение, осигуряват мир, ние не можем да кажем добре. Политическият контекст не е добър. Това, което вие говорите на три места е че на три места сте видели нередности, смятам, че това не може да се докаже. Никой не може да контролира точно нещата. За мен това в ролята, в която Европейския парламент в, присъстваше там като наблюдател на изборите, Очевидно ОСР са имали хиляди мисии, твърдя това и наистина може би е така, но аз твърдя, че тяхната мисия за наблюдение на изборите в политическо отношение не беше добра. Благодаря на Франк Енгел. Други колеги, които да искат думата? Няма. Добре. Благодаря на Едвард Кокан. Благодаря за това, което разказахте за Албания, какво се е случило на изборите. Благодаря на колегите за добрата им работа. И така преминаваме към 15-та точка. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Всички раздели. Всяка година ние говорим за две неща, които са много тясно свързани. Най-напред ние правим а, изменения към бюджета на комисията и освен това ние приемаме становище към резолюцията. Ще дам думата на господин Преда, докладчик. Той ще представи своя, своето проекто становище и ще обсъдим евентуални бъдещи изменения. Благодаря, господин председател. Аз ще започна с това, че е, желая да изразя несъгласието си като докладчик по становище за бюджета 2018 година. Става дума за много голямо урязване на бюджета. 2 милиарда евро в е, секция служителите, това предлага комисията и аз мисля, че е, и предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз от съседните страни в ситуацията, в която е поставен, е, едва ли може да намали бюджета. Що се отнася до е, институциите, държавите членки, има консенсус, е, че трябва да се концентрираме върху дълбоките причини, да речем кризата, миграцията, незаконната миграция, също така тероризъм, екстремизъм и радикализация. Тук, доколкото знам, има съгласие. Но а, това не може да бъде причина да се намали бюджета за външните дейности. Точно обратното, трябва да имаме повече средства и за това аз изисквам институ... интеринституционалните преговори в бъдеще да отчитат а, нарастващите предизвикателства а, от международен характер, така че тук ще трябва да се е, предвидят 230 е, е, милиона. Що се отнася до ресурсите за външната политика, аз искам да посоча някои приоритети, където бюджета трябва да бъде подсилен и първо, на мен ми се струва, че е важно да се конкретизират нашите ангажименти за Западните Балкани в увеличаване на средствата от фонда ИПА когато става дума за политически реформи и е, възприемане на е, европейското законодателство. Ние предлагаме 990 е, милиона евро в случая. Второ, трябва да се покаже по-голяма подкрепа към съседните страни на изток и на юг. Бюджетът, който предлага комисията, предвижда силно намаляване на бюджетите на Европейския инструмент за съседство за страните от Южна Европа и това е нещо, което а, засяга мобилността, правата на човека и други сектори. Аз мисля, че тук трябва да се внесе корекция, да се увеличат бюджетните средства за тази цел, така че да можем наистина да работим по дълбоките причини на кризата, което споменах, но също така да можем да покажем нашата подкрепа за а, региона а, южно от Европа. Така че а, тук искам да посоча още нещо. Страните на изток, за тях се отнася същото. И трето, искам да се увелича средствата по инструмента демокрация и правата на човека, защото много често те се поставят под въпрос. Аз мисля, че решението е да се защитават тези ценности, като се осъзнае тяхната важност и се предвидят съответните финансови средства. Четвърто, приветствам факта, че ресурсите, които са предвидени в бюджета на комисията, са стигнали нивото преди 2017 е, година, така че е, в случая мога да изкажа похвала. Пето също подготвителя бюджет за проучвания в сферата на отбраната. Аз смятам, че тук трябва да има по-добро сътрудничество и последно стратегическата комуникация, като се има предвид сайбератаките и разпространяването на невярна информация, аз смятам, че трябва да се отделят повече средства за отговаряне на това предизвикателство. Това са всъщност нашите приоритети, които ви предлагам и които е, ще са е, част от измененията, които ще депозирам тази седмица. Аз, е, разбира се, съм открит към позициите на докладчиците в сянка. Мисля, че ще имаме плодотворни преговори с тях. Благодаря like to... Благодаря. Кой иска думата? Ще започнем с Нина Джил. Благодаря. Благодаря, Кристиан. Аз съм също загрижена за намаляването в функция 4 милион и половина, милиард и половина. Няма Няма смисъл да се прехвърлят е, пари между различните функции. Трябва да имаме едно общо увеличение, така че подкрепям вашия призив за маржа 230 милиона, които да бъдат използвани. Но освен това, инструмента за предприсъединителна помощ за Турция, за подкрепата на политически реформи и за приближаване към европейското законодателство. Това обаче не е политическата реалност и когато попитате комисията, тя ще каже, че тези а, пари се разпределят много бавно през годините. Добре, но ние трябва да оценим политическата ситуация. Има няма напредък в Турция, има забавяне и ние всъщност казваме процеса на преговори трябва да бъде или, или замразен, или прекратен. А какво се отразява в бюджета? Това е нещо съвсем друго. Трябва ни конституционни реформи. В Турция трябва ни повече натиск. Зная, че комисията обеща да предложи пакет за есента, за подкрепата, за преосмислене на подкрепата, подкрепа за основните права. Но до тогава, мисля, че може да изпратим силен сигнал към Турция, като преструктурираме приоритетите си. Загрижени сме за съкръщението на средствата за средиземните страни, средиземноморските страни. За Сирия, Ливан и Йордания са обещани повече пари, но не бива тук да става дума за прехвърляне на пари от един ред в друг бюджетен ред. Тунис, Египет и Либия натам трябва да бъдат насочени повече средства. Трябва да има съответно, съответните средства и за нашите стра, стратегически партньори. Азия 60% от средната класа ще е в тази стран, в, в този, тази част на света и в Латинска Америка. Постигането на е, целите за устойчиво развитие, те също трябва да бъдат подкрепени със съответните средства. Това са приоритетите на нашата политическа група. Надявам се да работим с докладчика за съответното обезпечаване за средства. Благодаря. Сега преминаваме към заместник председателя Вистесен. Благодаря. Аз съм докладчик сянка от ЕКАРЕ по бюджета. Благодаря за въведителните бележки. ЕКАРЕ подкрепя реформите за намаление на бюджета, но това трябва да се направи по най-добрия начин. Ние знаем, че задълженията и плащанията не не съответстват на реформата, която ние имаме предвид. Трябва по стратегически начин да правим, да поощрим реформата. Трябва да се справим с предизвикателствата в наше съседство, в Близкия изток, в Субсахарска Африка. Трябва да работим по принцип – по отношение на бюджета. Трябва, искаме да се застъпим за по-гъвкъв подход. Трудно е понякога Съюза да реагира адекватно, защото бюджета се контролира по прекалено стриктен начин. Ето, например, е, финансирането на споразумението Европейски съюз Турция. Ние сме съгласни, че след доклада за Турция трябва да има последствия за бюджета и се надявам, че бюджетът може да че, бю, че бюджета, че промените в бюджета ще бъдат направени в съответствие с доклада на, за Турция. Надяваме се да може да подкрепим повечето изменения от докладчика и да работим с него. Благодаря. Следващият колега е госпожа Лезинг. Thank you, chair. Um... Благодаря. Уважаеми колеги, Нашите най-големи възражения са свързани с аспектите, които господин Преда изтъкна в края на своето встъпително изказване по тази тема. По наше виждане, бюджетът на Европейския съюз винаги и все по-силно се използва за милитаризация – на Европейския съюз и изследвания в сферата на въоръженията за е, укрепване на крепостта Европа и за налагане на геостратегически и економически интереси. И това нецелесообразно. Ние виждаме нецелесообразно планиране и използване на средствата. Тук, е, например, е, твърде малко внимание се обръща на хуманитарните аспекти, е, също така и на средствата за помощ за развитие. По тази причина характера на нашите изменения в сравнение с предходни години не се е променил, ние отново ще внесем изменения, които са против увеличаване на разходите за изследвания в военната сфера и също така за спиране на средства, които насърчават конфликтите. времено ние изискваме силно увеличаване на средства за помощ за развитие, хуманитарна помощ и разоръжаване. Благодаря. Благодаря, колега. Господин Сауле. Uh, uh, благодаря. Аз съм също докладчик в Сянка. Искам да благодаря на докладчика за първоначалния коментар. Ние също сме за загрижени от увеличаването на ресурсите за рубрика за функция 4, ние трябва да се занимаем повече в да, да се съсредоточим повече в нашето съседство и на глобалната сцена. Искаме да подкрепим кандидат страните и потенциалните кандидат страни, защото виждаме проблеми, през които, с които те трябва да се справят. Сега за Турция средствата трябва да бъдат преразпределени за подкрепа на гражданското общество. Ние подкрепяме прехвърлянето на средства към Европейския инструмент за демокрация и човешки права. Е, за подкрепа, например, на гражданското общество в Турция, на журналистите и на правозащитниците. За предприсъединителната помощ, както видяхме и тази сутрин, ние съжаляваме, че тук има военни аспекти. Държавите членки ПИК трябвало да заложат изграждането на капацитети в тази област в една съответна законова рамка. За изследванията и науката ние приветстваме увеличението на средствата за изследвания във военната област, но Очакваме с интерес и надежда директивата за военните обществени поръчки. Подкрепяме инициативата за 1,3 милиона евро за финансова подкрепа на делегациите, което до момента не бе направено. Благодаря други колеги, които да искат думата? Няма такива. Добре. В такъв случай, от моя страна искам и аз да кажа нещо. Крайният срок за изменения. Това е 13 е, юли, 11 часа и измененията ще се гласуват в, в Афет на 30 и 31 август на това заседание. По принцип, нашите а, членове трябва да предадат изменения, които попадат в обсега и компетенциите на нашата комисия, т.е. функция 4, глобална Европа и инструментите за външна дейност. Освен това, ние също имаме правомощие за функция 8, административния бюджет за външната служба. Следващата точка е размяна на мнение с министъра на външните работи, въпросите на емигрантите на Хашемитското кралство Йордания Айман Сафади. Ще го поздравя, той чака отвън и ще го въведа в залата. Now... Уважаеми колеги, преминаваме към точка 16. ваше предвъзходителство, много се радвам, че мога да приветствам министъра на външните работи и на въпросите на мигрантите на Хашемитското кралство, господин Айман Сафади. Добре дошли в Брюксел. Очаквам с много голямо търпе, нетърпение е, това обсъждане с вас. Ваше превъзходителство, първо позволете ми да подчертая, че Йордания е, е много важен партньор за нас в Европейския съюз. Вашата страна насърчава стабилността, умереността и е, търпимостта в Близкия изток. Искам да приветствам приемането на приоритетите в, в отношенията между Европейския съюз и Йордания, прияти през декември миналата година. Според мен членовете на нашата комисия ще чуят за статисти... за партньорството, което се установява между Европейския съюз и а, Йордания. Разбира се, ние осъзнаваме, че конфликтите в Сирия, в Ирак, неодавнашната криза в, залива пряко се отразяват на стабилността на вашата страна. Йордания играе стратегическа роля в региона, особено в коалицията срещу ИДИЛ. Ние приветстваме отношението на Йордания Вашата страна също така от няколко години се справя с тежкото бреме на сирийските беженци, повече от 600 хиляди сирийски беженци са регистрирани във вашата страна. Това естествено се отразява на вашата инфраструктура, на работната заедост и на образованието. Както вероятно знаете, или всъщност както със сигурност знаете, Афет споме, посети Аман два пъти през февруари 15 година и януари 17 и ние всъщност установихме колко подкрепа е нужна за беженците. Ние е, искаме да чуем вашите становища и е, без да се бавим, искам да ви дам думата. Искам да дам думата на господин министъра 15-20 минути, след това ще имаме обсъждане. Трябва да приключим най-късно в 12.30. Имаме час и 10 минути спокойно да говорим. Благодаря. Позволете ми да кажа първо колко, за, каква чест е за мен да бъда тук сред уважаемите евродепутати. Благодаря ви за възможността, за да можем да проведем една честна и открита дискусия. Европейския съюз и е, Йордания имат е, много солидно партньорство, е, общите ни ценности за насърчаването на мира и стабилността. Аз говорех за два региона Европа и Близкия изток, но а, госпожа Могерини ми напомни, че всъщност ние сме вече един по-широк регион. Нашето партньорство се разви през годините и аз мога да кажа с гордост, че това партньорство ни позволява да направи много добри неща в един много неустойчив район на света. Искам също така да да кажа колко сме благодарни ние в Йордания за огромната помощ, която ни предоставихте през годините. Не само да а, бъдете с нас в а, кризата на беженците, но вие а, стояхте до нас а, в продължение на толкова много години на криза, да ни помогнете да смекчим последиците от регионалните кризи, които бяха много но а, ние а, благодарим за помощта да постави на крака отново нашата економика. Ще продължаваме да работим в дух на приятелство, на откритост, честни разговори. Йордания ще продължава да бъде гласът на разума и умереността в Близкия изток ще продължаваме да работим за постигането на общата ни цел мир, стабилност, напредък и равни възможности. Благодаря на всички. Ще се опитам да не говоря дълго, за да може да имаме една интерактивна дискусия а, ще се опитам да не се занимавам с опорните си точки, а да се занимая с проблемите, които ще са интересни а, на вас. Ние в Йордания смятаме, че реформата е необходима. Според нас това е единствения начин, по който ще можем да изградим бъдещето си. Ние сме млада нация, повечето от 50% от нашите граждани са на възраст под 50 годишна възраст, под 30 годишна възраст. А, ние сме държава, с много ограничени ресурси, но винаги сме се гордели с факта, че можем да инвестираме с, в основния си актив, развитието на нашите хора. И това е много важно, за да може нашите младежи да реализират потенциала си да се опитаме ние в правителството да създадем среда, в която те да могат да се развиват. Именно за това в нашата реформа ние продължаваме да се стремим към по-демократична среда, за да може да предоставяме на, младостта, на младежите възможност да бъдат в ръководството на държавата. Негово величество а, а, по, а, даде път на шест дискусионни статии за повече от участие на жени а, в образованието, необходимостта да се създаде екосистема, която позволява по-голямо участие в очертаването на едно бъдеще, което ние искаме да бъде по-демократично и по-прозрачно. Ние трябва да инвестираме, за да постигнем това в човешкото развитие. Прията е една 10 годишна стратегия, която ще ни даде възможност да създадем условия, които допринасят за развитието на човешките ресурси с по-добро образование, по добра образователна система. Имаме напредък в тази област, но трябва да завършим работата си по всеобхватна а, съдебна реформа. Сега, в този момент, парламента има извънредно съседание по 14 нови доклада закона, които целят по-голяма прозрачност, по-голяма ефективност на съдебния процес, което е отново нещо, към което се стремим. Ние се опитваме да постигнем всеобщо развитие, не само нашата економика да работи по-добре, но да имаме и по-добро управление на държавата. Всеки елемент е свързан. Скоро ще имаме общински избори. За първи път ще има избори на децентрализиран принцип, ще може да се избират органи на управление които ще изберат сами приоритетите си. Всички тези реформи са направени. ние не сме остров обаче, ние сме част от един регион, който е изправен пред редица кризи, които ни влияят много преди няколко години. Имахме растеж от 8%, сега паднахме до 2,2%, загубихме пазара си в Ирак, загубихме други наши пазари. Не можем да изнасяме за Европа през и, и, е, Сирия. Получихме над 1,3 милиона сирийски беженци повече от 170 хиляди сирийски студенти са включени в нашите учебни заведения и когато говорим за водните ресурси, в момента сега се, те се споделят с 20% повече хора. За съжаление, безработицата расте, защото нямаме достатъчно растеж. Имаме 35% безработица сред младежите, 17% обща безработица. Това не е функция до такава степен на нашата политика, а по-скоро последица на регионалните обстоятелства, които пречат на нашето развитие. Опитваме се да направим каквото можем с, с помощта на приятели като вас. Аз мисля, че ние сме много благодарни, но задачата е огромна. Ще продължим да правим каквото можем да смечим отрицателните последици на а, тези трудности, но сме на предела на възможностите си, необходима ни е подкрепа. А, хората вече се умориха от а, дарителство е, е, и, от подпомагане на тези беженци. Седем години е кризата, ние вече не говорим за беженци, говорим за помощ за развитие. Това са хора, които като са дошли на 10 години, те сега са на 17-18 години или работят, или могат да бъдат потенциални кандидати за терористични организации. Ние искаме да помогнем на тези хора да получат добро образование, а не да бъдат лесна плячка на хора, които искат да използват това, че тези хора нямат възможности. Затова нашата задача е да създадем възможности, за да могат хората да реализират потенциала си заплахата на тероризма е последица на регионалната криза. Аз мисля, че Негово Величество говори и пред вас неодавна колко е важно да се реши проблема със сигурността, но и да се отправи предизвикателство на идеологията на омразата, на която сега се основават плановете за набиране на бойци. Ние всички чухме, че Мусул, с радост, че Мусул е освободен от Даеш, следим а, а, рака, но това е по-лесната част от борбата. А, фактически заплахата с сигурността сега е, че ще се а, създаде едно разочарование от това, че иллюзиите са се разбили. Ние трябва да бъдем много бдителни, но мисля, че а, трябва да се опитаме да, дискреди... да дискредитираме тези хора, да покажем, че те са разбойници и че те нямат нищо общо с нашата религия. Това са предизвикателствата, по които трябва да бъдем много ясни, много директни. Ние трябва да наричаме нещата със собствените имена и да се насочим към истинските дълбоки причини на насилието ние трябва да създадем възможност на тези хора да се развират а, с, с една промишленост, която може да се подхранва само с политически реформи, зачитане на правата на човека със създаване на възможности на хората да се реализират с економически, социални, перспективи, политически и економически хоризонт. Това е нещо, което ще продължаваме да поддържаме, но можем да го постигнем само с приятели като вас. Няма да говоря много повече. Ще с удоволствие ще а, говорим и по други въпроси за новото примирие в а, Сирия, за Ирак и каквото вие решите, че е важно. Искам отново да благодаря и да кажа отново колко сме благодарни за подкрепата, която ни оказахте и че е, това е едно партньорство, което би могло да ни даде възможност да направим много добри неща в бъдеще, не само предизвикателства, а да работим за това да можем да се възползваме от възможностите. Благодаря за това, че ми дадохте възможност да бъда тук и ви благодаря за сътрудничеството. Благодаря. Благодаря за вашите коментари. Преди да дам думата на колегите, искам да приветствам господин Йосеф Патайни, посланник на Йордания в Европейския съюз. Освен това имаме гости, група от дипломати от Ковейт. Добре дошли в Европейския парламент. И така, продължаваме с доклада, се извинявайте с дебата. Първият оратор Мариса Матиас. Thank you so much, Chair, Благодаря. Ще говоря на майчиния си език. Mais uma vez, muito obrigada uh, por me ter dado. Още веднъж искам да изкажа сърдечна благодарност за това, че ми давате думата и бих желала също Ваше превъзходителство, господин министр, е, господин Айман Сафари, да го приветствам най-сърдечно тук сред нас. Е, скоро аз се срещнах с него в рамките на нашето посещение в Йордания и в рамките, по-точно, на делегацията за е, Машрек страните, в Йордания имахме възможност да се срещнем с министрите. Това пътуване беше нашето осмо интерпарламентарно пътуване, осма интерпарламентарна среща между Европейския парламент и Йорданския парламент. Колегите от делегацията и аз лично бяхме много благодарни не само за начина по който бяхме приети, но също и за нашите разговори, които бяха много плодотворни по различни теми. Не само по въпроса за сирийския конфликт, но и теми, които засягат целия регион, като например Палестина и изобщо начина по който се подхожда към тези неща. Искам да посоча, че ние ще продължим е, силно да се застъпваме за цялостен подход и тясно сътрудничество между европейските институции и компетентните органи на Йордания и нейното правителство. Когато става дума за борбата с тероризма и предизвикателствата, свързани с сигурността в региона. Ние виждаме това като задължение, като обща отговорност, поради което Желаем и в бъдеще да имаме много тесни връзки между европейските институции и правителството на Йордания. По тази тема искам да посоча също, че успяхме да обсъдим темата по време на нашето пътуване. Ние ще продължим да се застъпваме не само за хуманитарна помощ, но и за финансова подкрепа от Европейския съюз за Йордания. Както знаете, нашата делегация смята за много важно какви условия ще бъдат поставени на Йордания при отпускане на заеми от Европейския съюз, интересът, който проявяваме, означава следното. Всички членове на делегацията, отговаряща за връзките с Машрек страните, вижда това по същия начин. Освен това има много голямо неравновесие в търговския баланс между Йордания и Европейския съюз. Това е много негативно бяха направени някои стъпки с цел опростяване на правилата за някои продукти, по-точно техния происход. Смятам, че ще продължим да работим в посока опростяване на разпоредбите за происход на продуктите и ние ще се застъпим този дисбаланс, който съществува в търговския баланс между Европа и Йордания в момента, да намалява и да се възстанови по-голяма справедливост, защото желаем да работим като партньори в рамките на взаимни отношения и на равна нога. Аз не знам дали господин Сафарди е информиран за това, но тук в Европейския парламент беше сформирана работна група – в рамките на комисията Инта, комисия, която е отговорна за международната търговия. И там, както казах, има работна група, която работи по опростяване на разпоредбите за происход на продуктите и подобряване на търговията. Ние сме в контакт с тази работна група и имаме възможност да получаваме своевременно информация по тези теми и да изпращаме такава. Искам да използвам възможността, господин посланника, да го поздравя. Бих му казала, че докладът за нашето пътуване през май е почти готов и в този доклад ние сме посочили нещата, които казах, ще ви го препратим. Радваме се, че сте днес тук в парламента. Благодаря. Господин министр, как да процедираме по-нататък? Осем колеги искат да се изкажат. Дали да съберем... А, 10 значи. А, да им... Как да процедираме въпрос-отговор? Или да съберем въпроси? понякога е малко скучно. Когато хората задават само въпроси, вие трябва да отговорите наведнъж на всички. Може би по-приятно е да имаме по-бързи секвенции. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Аз ще премина към въпросите направо. Първия въпрос е броят на сирийските бежанци. Тъй като вие говорите за 1,3 милиона, аз искам да посоча, че нашия комисар Йоханес Хан през юни, когато заедно с Федерика Момерини каза, че има 1,3 милиарда евро, които са предоставени от Европа за помощ при сътрудничеството, ние говориме за 650 хиляди сирийски бежанци. Сега обаче става дума за двойна цифра. Можете ли да обясните откъде се проявява тази разлика и освен това аз искам да знам каква е актуалната ситуация по границата. Дали вие продължавате да приемате сирийски бежанци? Това е първия въпрос. Той е свързан с броя на бежанците и с е, актуалното състояние на нещата. Освен това, аз е, се интересувам от военните операции, които правят правите с Америка? Има ли някакъв календар за тези учения? И е, освен това, искам да направите кратък коментар за актуалното състояние на това, което тук наричаме и не само тук, а насякъде в Европа, е, решението две държави. Как смятате, че в момента изглеждат нещата? дали новата американска администрация има някакъв е, напредък тук или не. Благодаря. Е, господин председател, видяхте, че се бе стикла две минути. Благодаря, казва председателят. You, Благодаря. Искам да отговоря на първата колежка. За нас беше удоволствие да имаме такава визита от ваша страна. Хубаво е, полезно е за нас да има такива посещения всяка година. По време на тях се случват обмен на мнения, обмен на становище. Това е много добре. Така че за нас беше чест да ви приемем и се надяваме и с интерес очакваме вашето следващо посещение. Хубаво е да имаме такъв институционален обмен. Е, уважаеми колега, ще отговоря сега на вашия въпрос. Разликата в числеността. Тук е, става дума за 650 000 беженци, които са регистрирани, другите не са регистрирани. Много от тях са дошли преди кризата и много Както знаете, има много близки семейни връзки между двете страни и много от тези, които са дошли, не са се регистрирали. 650 хиляди са регистрирани. Сега 1,3 милиона са всички сирийци в страната. Естествено, имаме лагери, но 90% от сирийците не са в тези лагери. Е, те са разпръснати в страната, те са интегрирани в обществото, те са по села, по градове. Почти във всяко село има сирийско семейство. Затова имаме такова разминаване при цифрите. 1,3 милиона са сирийците, а 650 хиляди са регистрираните беженци. По отношение на военните учения, няма такива специални учения, които да се отнасят за до сирийската, които да са свързани с сирийската криза. А ние сме партньори с европейските страни, с натовски страни. Eagle Line беше последното учение и там участваха най-различни нации от Европа, от региона, така че няма специални учения, които да са свързани с сирийската криза и които да се провеждат на нашата граница. Решението от две държави. Да, наистина е, в региона няма да, в региона няма да има мир, ако няма решение с Палестина и то на базата на две държави. Е, този конфликт трябва да се реши. Това решение трябва да има за резултат създаване на една палестинска държава, е, която мирно да съжителства със своите съседи. Ние успяхме да рестартираме инициативата поета в а, миналото, инициатива за помирение в региони. Но ние не говорим само за израелците тук, това е една обща инициатива. Това е оферта, която в момента се разисква и се надяваме и палестинци и израелци да се ангажират в името на един бъдещ мир, траен мир. С новата американска администрация ние имаме ново обещание за мир между Израел и Палестина. Президентът Трумп. Трамп каза, че той иска да постигне мир. Нашият крал каза, че Йордания ще направи всичко възможно, за да опосредства мир между Израел и Палестина. Работим с нашите сътрудници е, в региона, в Европа. Говорихме по този въпрос вчера с госпожа Могерини. Трябва да се създадат условия, които да поощрят и преговори за Сирия. Ние благодарим ангажимента на Европа, на вашия председател и ние Естествено, сме готови да поемем нашата отговорност за решаване на основния конфликт в региона. Тук ще спра за следващи въпроси. Благодаря. Нина начал. Благодаря. Добре дошли, господин министр. Имам три въпроса. Най-напред. Е, хубаво е, че вие посредничахте за примирието с Штатите и Русия, но как е, ще се осигури факта Асад и режима и неговия режим да не използва това примирие за атаки срещу опозицията, както се случи в миналото. На второ място, преговорите за Сирия. Вчера започнаха тези преговори в Женева, но в същото време а, Русия и Турция започват втори кръг преговори. Как, какво е вашето схващане за допълнителността на тези две течения? Европейския съюз може би трябва да укрепи своята политическа роля, особено в Естана за да балансира е, влиянието на Русия и Иран. И на, на трето място, 1 милиард евро са дадени от 2011 година за Йордания от Европейския съюз. Може ли да ни, и то за беженците, може ли да ни кажете каква е координацията? координацията за разходването на тези средства. Искате ли бързо да отговорите? Имате думата. Една минута ли имам? Ще се опитам. Сега за примирието. Наистина, от месеци тъкат преговори. Йордания се опитва да е конструктивна. Споразумението бе много важно. Югът беше сравнително по-спокоен. Групите, които са разположени там, са главно мирно ориентирани групи. Има и бойци на Даеш, но те не са много. Ние смятаме, че може да постигнем <clears throat> примирие там. Опозицията подкрепя премирието също. Не би трябвало да има военно решение на конфликта. Няма смисъл да се продължат боевете там. Е, приоритет за нас е примирието. Е, така ще спестим повече разрушения в Сирия. Ние работехме над това споразумение. Надяваме се е, мирното примирието да има успех. След това се надяваме да възстановим економическите дейности, сигурността и да окоръжим хората да останат по тези места и даже някои от беженците да се върнат в тях. Сега за процеса е стана. А, ние сме като наблюдател в този процес. Това е нашата пока, поканата за нас. Целта е да се установи военно премирие. Сега по отношение на Женева. Политическо решение трябва да е опосредствено чрез Европейския съюз. И тук имаме резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ. 2204 е тази резолюция. Е, Женева задава рамката за политическо мирно решение в Сирия. Йордания смята, че трябва да се, най-напред да се спрат поевете, да се запази целостта на страната и да се спасят човешки животи. Вашата роля. Вие винаги сте присъствали, винаги сте сте говорили за хуманитарните измерения на конфликта. участвали сте и, и говорите за възстановяването на Сирия, но то може да започне само след приключването на един надежден политически процес. Благодаря. От името на Екаре Пас Белдър. Eh, Благодаря. Първо, искам да изкажа моята благодарност, господин министр, за това, че дойдохте тук. През последните години редовно съм посещавал Йордания. За нас стабилността на тази страна е от огромно значение на, за региона, но за тази стабилност са необходими съседи. До сега обаче една от страните не осигурява стабилност, а именно Израел. И за вас сега стои проблемът координация с Израел. Това е много важно. Ние говорим също за нормализиране на отношенията между Израел и арабските държави, след които е и Йордания. Аз мисля, че всичко това се отразява и върху Израело-палестинския конфликт. Така че задавам въпроса какво прави вашето правителство за подобряване на отношенията с израелската държава защото знаете, че има огромно сътрудничество в много сфери, да речем, е, когато става дума за разузнавателните служби, но би било добре, ако в йорданското общество се разпространи идеята, че йорданското население, както и израелското население, биха били плодоползвателите на всичко това. Благодаря, господин министр. Имаме споразумение с Израел и то споразумение за мир. Имаме отношения с тази страна и искаме те да се движат напред. Израел е хубаво да има мир не само с Йордания, но и с всяка арабска страна в региона. За тази цел обаче трябва да решим конфликта с Палестина. Това е ясно. Всички знаят, че е, този конфликт, решението му е минава през решението за две държави. Палестинците трябва да могат да останат на своите земи. Това е нещо, за което Йордания винаги е работила и ще работи. Ние ще работим с е, щатите, с европейците и с останалата международна общност. През март ние имахме срещата на високо равнище на арабските държави и тогава ние рестартирахме инициативата за мир и за помирение между всички членове на Арабската лига. Но ние сме реалистични и ние разбираме, че за да се установи траен мир, трябва да има решение, трябва да се приложи решението за две държави. Ако това решение не се приложи, то тогава ще имаме решение от една държава, Израел, където а, всички да имат равни права, или ще има една държава на апартейда, където няма да има равнопоставеност. Единственото решение, което според нас е осъществимо и разумно, това е решението за две държави. Палестинци, израелци и араби, всички могат да преживеят в мир и да използват ресурсите на региона. на това е, това е с което сме се ангажирали, това е за което работим. Да има възможност за развитие за всички хора в региона. Госпожа Николай, благодаря. Добре дошли, Ваше превъзходителство в Брюксел. Вие сте сред приятели тук, защото ние смятаме, че отношенията ни с Йордания са ефективни и много успешни. За съжаление, вие сте заобиколени от много конфликти в региона. Имате Ирак, Сирия и Йемен, конфликтите в тези държави. След посещението на Трамп в Риад, преди известно време, Саудитска Арабия реши да поеме водеща роля в региона, но е, там има конфликт с Йемен. Какво е вашето становище по, за развитието на този конфликт? И трябва, искам да кажа, че трябва да сме благодарни на Йордания за начина по който се отнася към бежанците. Трябва е, ние ще продължим да подкрепяме вашата страна, защото Йордания една, един надежден партньор и помага за спирането на беженския поток в тази част на света. Благодаря, госпожо, благодаря ви за хубавите слова и наистина Йордания ще направи всичко възможно, за да се справи с беженския проблем. И ще се върна на въпроса на вашия колега, ние не сме затворили нашата граница, все още приемаме е, беженци, естествено внимаваме за евентуални заплахи за сигурността, които могат да преминат нашата граница. ISIS и Даеш, Даеш бойци могат да проникнат, така че ние сме много бдителни. Сигурността на нашите хора е приоритет, но нашите граници са отворени и ние продължаваме да се грижим за бежанците. Сега за Йемен. Наистина, това е един допълнителен конфликт в региона. Би било хубаво този конфликт да се реши на базата на националния йеменитски диалог и на базата на инициативата за, за залива и резолюцията на ОНЕ 226. Войната не решава проблеми. Има много разрушения в региона. За съжаление имаме вече много кризи, прекалено много конфликти и трябва да работим за умитворяването на тези конфликти. Не също се ангажира в този конфликт чрез посредничество. Има възможности за решение. Това, което ни липсва, е ангажимента на, на групите, които действат в Йемен, да се съгласят за едно такова мирно решение. Господин Корсо. Ще говоря на испански, казва ораторът. Благодаря, господин председател. И Сърдечно добре дошъл, господин министр. Вие отговорихте вече на някои от въпросите, които и аз бих задал, поради което искам да се върна сега на Сирия. В момента ние виждаме, че терористичните групи отслабват във военно отношение в Женева, тъкат процеси в Астана също, след това Русия и САЩ включват се и умерени групи, наистина трябва да се изтъкне, че тези 3 милиона бежанци в Сирия са засегнати. Повече от военният напредък в Рака, Палмира, Мосул – ми създава грижи вашата граница с Сирия. Има ли координация с сирийското правителство по отношение на контрол върху терористите и стабилизиране на границата, за да се избегнат е, някои неприятни събития? Um, Благодаря. Ние имаме 378 километра граница, което наистина е много голям натиск за нашите въоръжени сили, а, които трябва да ни опазят от а, терористични сили. Миналата година имаше една самоубийствена атака на границата, която доведе до това, че някои от нашите войници станаха мъченици. Ние работим с сътрудничеството, с помощта на нашите приятели да защитим сигурността на границите си. Не може да има военно решение на конфликта в Сирия. Ние знаем това. Виждали сме поне близо половин милион хора убити и а, последиците от тази война са огромни. Милиони деца останаха извън училищата. Когато говорим за сигурност в бъдеще, не можем да подценяваме колко огромно предизвикателството. Ние имаме деца, които израстват без училища, без право в ред. Нямаме политически разговори в правителството. Аз не мога да кажа как се координират усилията. има военни, които на място се стараят да се спазят изискванията за сигурността. е приоритет е да се спре а, да се спре войната между нас, битките има само политическо решение. Нашия приоритет, нашата стратегия е да правим всичко, което можем да направим, за да може да спре огъня и да дадем възможност да се подкрепи женевския процес за намиране на политическо решение което сирийците да а, приемат, а, за да може да се спре войната и да се върне мира в нашите страни. Госпожа Лохбилер, искам да започна с благодарност за вас и на правителството и обществото на Йордания за това, че дадохте убежище на толкова много беженци. Втори ми въпрос е свързан за сътрудничеството между ЕС и Йордания срещу насилието, тероризма. Вие говорихте какво да направим, за да се преодолее фрустрацията на джихадистите, които идват от Ирак и да може да се контролира също така финансирането на тероризма. Можете ли да ни кажете какво правите в тази сфера? И накрая за правата на човека. Вие казахте, че искате да имате по-открита и демократична Йордания, че парламента работи по закони, за да се подобри съдебната система. Аз тук бих добавила също така и гражданското общество със свобода на мнението. Можете ли да ни обясните малко повече какви разпоредби, каква законодателна нормативна уредба имате с функционирането на гражданското общество. Имахте мораториум върху смъртното наказание, който нарушихте. 15 души бяха обесени. Какво можете да направите, за да спазите мораториума, който имахте преди? Отговор. Благодаря. Първо, со, со, а, сътрудничеството по тероризма имаме много солидно сътрудничество в разузнавателната сфера а, с Европейския съюз на военния и на разузнавателния фронт. Създават се бази данни, които да съответстват на правата и разпоредбите Финансирането на терористичните групи е също така една дейност, по която си се трудничим също така по обучението на имамите, установяването на екстремни групи. Споменахме, че Негово Величество беше тук. Той беше много открит и откровен. Ние трябва да а, се опитаме ние да спрем онези терористи, които се опитват да си присвоят нашите ценности. Тези хора не принадлежат към исляма, към нашата култура. И това е нещо, към което ние сме ангажирани и продължаваме да работим по него. Имаме редица програми за сътрудничество с Европейския съюз и тези програми ще продължават да съществуват. Вчера в съвета по асоциирането говорихме за заздравяването на тези програми, укрепването им, споделяне на данни за борба срещу срещу радикализацията. Госпожа Могерини каза, че Йордания би трябвало да бъде модел, който всички трябва да следват. Негово Величество говори за холистичния подход, който трябва да следваме в географски смисъл. Ако а, е, тези а, а, хора от Даеш бъдат хванати в една страна, те ще отидат в друга. Ние би трябвало обаче да ограничим пространството им. А, това от а, географска гледна точка, от холистичен подход и тематична обективност би трябвало да излизаме с последователни послания, за да може да а, се предотврати падането в капана, да се направи тази война да изглежда като война между Запада и Изтока, между християни и мюсюлмани. Всъщност много повече мюсюлмани са убити. Тук има една, едно мълцинство, терористите и едно мнозинство, всички ние останалите. Да. По въпроса за процеса за демократизация, това е текущ в момента процес. Ние смятаме, че това е в интерес на Йордания и смятаме, че това е също възможност да осигури сигурното бъдеще на Йордания, за да може да продължим с нашите инициативи за реформи, как да а, направим така, че да не живеем в изолиран остров, а, да живеем заедно с всички около нас в региона, но това в никакъв случай не намалява нашата решимост да продължим да изпълняваме плановете си за реформи. Ние в Йордания смятаме, че най-добрият начин за борба срещу тероризма е да а, има а, доверие в а, достоинството на хората, ние не засягаме правата на човека, когато се борим с тероризма, напротив, трябва да ги увеличим. Това са детски болести, госпожа. Трябва наистина да осъзнаем, че трябва да се движим с стъпки, с които можем да се справим и с скорост, която може да се справим. Трябва да направим разлика между свобода на речта и а, език на омразата. А, когато се говори сектариански, това не е свобода на словото. Реалността е, че никой не може да контролира потокът информация и медиите и свободата на изказа. Аз мисля, че всички ние трябва да допринесем за разговора, да можем ние да насърчаваме собствения си наратив и точно това се опитваме да направим. Имаме много активно гражданско общество, имаме десетки, ако не и стотици организации на гражданското общество, но всички трябва да работят по закона в никакъв случай не ги ограничаваме да работят а, открито. По смъртното наказание това е една сфера, в която имаме различни правила и закони. закона в Йордания позволява това. Това отново са детски болести в сегашната ситуация. Ние трябваше да приложим това смъртно наказание за, на този етап, но се надяваме, че в бъдеще ще можем да видим как можем да променим законите. А, на този етап спряхме това наказание, доколкото можахме, защото а, обаче сега за нас е, е първи приоритет сигурността на нашата нация и трябва да направим всичко, което можем, за да защитим нашата държава. Благодаря, Джей Скарфел. Благодаря, господин председател. Добре дошли ваше предизвикателство. А, това е форм, фантастичен формат. По-добре е наистина да се отговаря непосредствено на зададени въпроси. Искам да кажа от името на, Ев, на отношенията между Обединеното кралство и Йордания. И мога да ви кажа какво говорихме, когато говорихме за борбата срещу тероризма и за инициативата. Надявам се, че тя ще продължи дори когато ние напуснем Европейския съюз и ще имаме двустранни отношения по сигурността. Но сега, преминавайки към по-широката сфера, можете ли да коментирате на, за разделението? в Йордания и Близкия изток. какво можете да кажете по въпрос за изказването на Халид, на съветника по национална сигурност на президента Клинтън за Катар? Имате ли отношение по съучастничеството за подкрепа на тероризма. Мисля, че 23 египетски военнослужащи загинаха. И можете ли да коментирате заплахата от мусулманските братства? И освен всичко друго, анти Е, израелската риторика може ли да изостри проблема на отношенията между държавите от Близкия изток и Европейския съюз? Благодаря, Джеймс. Позволете да говоря от името на Йордания. Ние искаме да създадем среда, в която всички си а, сътрудничат срещу заплахата от тероризъм. Тя е заплаха за всички нас. Не искам да коментирам за кризата, без да кажа, че а, ще може да се създаде а, JCC е една сериозна база, те ще могат да си разберат програмата. Нека да оценим наистина условията, усилият, усилията, извинете, на Кувейт. Кувейт е държава, която се радва на голямо уважение в региона и извън региона. Ние много се надяваме, че Кувейт ще помогне да се реши проблема. всичко това е от изключително важно значение за стабилността на региона и за решаването на кризата. Сега по въпроса за кризата, която е на място, ние трябва всички да работим в нашия регион, за да изградим по-доброто бъдеще, което нашите хора заслужават, за да може да се спазват международните закони по Израил, а по Израел казвал съм го и преди позицията на Йордания, а, желанието и да а, се стреми към мир ясно на всички. А, по резолюцията а, за израелско-арабския конфликт. Ние знаем какво можем да направим. Въпросът е кой какво трябва да направи. Има окупация. Тази окупация би трябвало да свърши. Има а, това, което трябва да се случи е всички ние да работим заедно, да настояваме на решение, решение с, с две държави, независима палестинска държава и един сигурен и прият Израел. Това е единствената формула за бъдеще, единствения начин, в който може да изградим един близък изток, в който всички да си сътрудничат палестинци, израелци, юрданци, всички. Ние върху това трябва да се съсредоточим и именно това се появява сега, защото от отчаянието, липсата на политически хоризонт е а, нещо, което пречи на всички нас. Радикализация, радикализацията процъфтява и мисля, че голямото а, голямото предизвикателство е домораслата радикализация, социалната и економическата криза. Това е а, нашата голяма тревога. Имаше много процеси в миналото, никакъв резултат, за съжаление. Сега имаме повече резултати, а пък няма процеси. Трябва да решим тази ситуация. Начина е да се ангажираме с преговорите в Сирия, за да се реши конфликта на базата на решение с, с две държави. Трима колеги, господин Галер, господин Саиф и господин Фройнт. Изпуснах ли някого? Михаил Галер. Благодаря. Добре дошъл, господин министър и от мен. Присъединявам се към всички, които ви благодарят за гостоприемството а, по време на нашата делегация на групата за приятелство, която се запозна отвътре с ситуацията в страната. Въпросът ми е отново към тези така наречени регионални а, примирия. И въпросът ми е, имате ли последни новини и те ефективни ли са и каква е мотивацията на режима сега да я приложи отвътре? Руснаците наистина ли е, упражняват необходимото е, необходимия натиск върху тях и дали режима ще го последва. И сега по други въпрос за кризата в Катар, както и да я наречем. Въпросът ми е, оценявате ли този списък от искания, които се отправят към Катар? Някои от тях, според мен, са глупости, например, за закриването на Алджазира някои от тези неща са абсурдни и аз подкрепям съвсем ясно всяко финансиране на терора трябва да е спре, но съм съгласен, що се отнася до Катар, но съм съгласен и а, с това, а, с а, другите заинтересовани страни от Саудитска Арабия или от правителството. Има много фактори, които подкрепят тероризма, където и да отида в Босна, в Египет и в Индонезия, всички ми говорят, че Саудитска Арабия е източника. Защо а, беше посочен Катар, не разбирам. Благодаря, радвам се, че се е, виждаме отново. Наистина много се радвам, че ние можахме да ви окажем гостоприемство в Йордания. И се надявам, че ще имаме редовно сътрудничество по примирието в Сирия. Мисля, че споразумението беше резултат на много усилия от нас и от руснаците и от осъзнаване, че не може да има военно решение на този конфликт на юг Линията на примирието беше установена, никой не можеше да постигне напредък по военни по военен път, но никой просто не мръдна из, на, на сантиметър от позицията си. Руснаците се ангажираха с, с нещо, спазиха го и мога да кажа, че нашето сътрудничество с руската страна беше много плодотворно и продуктивно. Ние продължаваме да работим с тях за, за, за това да продължи спирането на огъня, да имаме общ цел да възвърнем нормалност до някаква степен. Има центрове, в които руснаци, американци, йорданци работят и наблюдават заедно, правят се усилия за изграждане на капацитета и ние се надяваме, че режима ще спази условията, защото отново няма никакъв смисъл да се продължава битката и ще има една стъпка към по-широко разширяване и постигане на политическо решение. Сега а, по а, кризата в залива всички ние трябва да работим в, а, заедно, да се борим срещу тероризма, е, има опит да се реши кризата. Надяваме се, че ще успее. Саудитска Арабия е важна страна в региона. Ние смятаме, че те са а, не по-малко от нас ангажирани с борбата срещу терористичните атаки. Това е една криза, която се надявам, че ще малка же да бъде разрешена. Госпожа Саифи. Благодаря, господин министр, за вашето присъствие тук. Аз също искам да поздравя и господин посланика и усилията да поддържа диалога с нашия парламент. Вашата страна винаги е била привилегирован партньор за Европейския съюз и се надявам, че това ще остане така. В един много труден контекст на тази бежанска криза и огромните предизвикателства, пред които е изправена вашата страна, искам да приветствам вашите ангажименти. Е, искам да се върна към това, което се разглежда в комисията по външна търговия. Аз Всъщност е, отбелязах някои важни цифри. 37% безработица, е, много млади хора, които напускат страната. Това всъщност е, са данни характерни и за други страни от региона. Искам да знам дали в рамките на усилията посветени на простяване на правилата за происход на продуктите, очаквате това да се отрази върху заетостта и растежа. Икономическото развитие, всъщност, когато няма перспективи за него, това подхранва екстремизма. Много ви благодаря. Да, отново абсолютно сте права. Липсата на економическа възможност наистина води до отчаяние и а, уклон към радикализация. Трябва да създадем економическа економически интерес с, с загубата на сирийския пазар. Нашия растеж попадна, спадна до 2,2%. Ние трябва да а, е, това, ние трябва наистина да решим този въпрос. Е, е, това е голямо начинание. Ние се опитваме да се оправяме едновременно с дефицита и с намаляването на растежа. Това е трудно. Регионалното споразумение е добро, но то трябва да бъде прието. Идеята беше да се привлекат частни инвестиции, като целта беше да се направи това от Европа а, част, а, преките чужди инвестиции а, някакво решение, но а, регионалната ситуация не е благоприятна за това. А, Йордания има и хората, и е, а, а, също така економиката на мащаба, но предвид е, нестабилността в региона, много от инвеститорите не се втурват да помогнат. Две страни започнаха да изнасят към Европейския съюз. Аз се надявам, че много повече ще могат да работят. Прага е 200 хиляди сирийци да могат да започнат работа ние трябва да инвестираме и да проучим какво може да се направи по този въпрос, но това е добър старт. Безработицата е предизвикателство, 35% сред младежите, 18% обща безработица. Искам да ви напомня, че преди да започне регионалната криза, нашия растеж беше около 8%. Економиката ни беше добра в резултат на регионалната социалните обстоятелства а, ние бяхме принудени да насочим голяма част от ресурсите си към решаването на проблемите и нуждите на, на беженците. Това е почти 18% от а, нашия бюджет отива там. Нашите училища имаше 20 а, ученици в паралелка, а сега са вече 35 а, и повече. А, а, и това наистина се отразява на качеството на образованието то, с което ние толкова се гордеехме. класовете са пренаселени. А, нашето развитие и а, фактически е, се е, подкопава от развитието. Ще продължаваме да бъдем гъвкави и е, жилави, беженците са факта, Те са сред нас. Ние би трябвало да им дадем образование, да им дадем възможности, защото не искаме а, беженците да бъдат необразовани, гневни, да живеят сред вас. Всеки разумен човек би избрал а, разумната опция но ще ни е необходима подкрепата на нашите партньори, за да може да смекчи тази ситуация, за да може да инвестира инвестираме в бежанците, защото ако бежанците се чувстват комфортно в Йордания а, и могат да работят там, те няма да пресекат Средиземно море да дойдат в Европа. А, когато гледаме бежанците, трябва да обърнем внимание и на населението, гостоприемник, а, за да не може Йордания афгастанците да останат с чувството, че беженците им вземат прехраната или, ам, рабо, или работата. На последно място господин Фройнд. Благодаря. Благодаря за вашето присъствие. Е, това, което казахте за бежанците и това, което правите за тях. И аз изпомням за срамната роля, която играят много европейски страни в този смисъл. Вие да може да направим толкова много, като се получим от Йордания. Един от аспектите, които искам да засегна, който все още не бе зададен, е опазването на границите. Знаем каква е ситуацията в Сирия и освобождаването на Мосул и това, което става с Интересно ми е, защото чух напоследък, че Йордания има само един компютър за опазване на границите, за надзор на границите. И този компютър се намира на летището. Защото там идват повечето хора от чужбина. И ако не съм прав, поправете ме, но нямате компютри, нямате възможност за наблюдение с а, такива системи по сухопътната граница. Това е което ми казаха на едно заседание. Е, имате ли нужда от повече такива съоръжения, за да наблюдавате вашите граници или пък просто е, това ни се каза, за да за да се оплашим. Um, Благодаря. Не зная, не мога да ви отговоря на въпроса за единия компютър, не зная за това. Имаме капацитети, но ситуацията ни се изплъзва от контрол. Независимо от нашата готовност, ние не бяхме готови за поемане на една такава ситуация, каквато тя се разразна. Надзираването на границите е много трудна задача. Преди трябваше да патрулираме границата на един час, сега имаме 10 патрули на един час, така че трябваше да доизградим техническите си капацитети. И това е нещо, с което, върху което работим с щатите и с другите ми партньори. Огромно е това пред, предизвикателство с опазването на границите. Трябва да усилим и военното присъствие, за да може да запазим нашата, наш, нашето ниво на отпор. Не съм експерт по военни въпроси и отбранителни въпроси, но трябва да ви кажа, ние правим най-доброто. Получаваме подкрепа от партньорите си и работим над това да, да усъвършенстваме техническите си капацитети. Това е голяма задача. 378 км е дълга сухопътната ни граница. Това не е лесно да се защити такава граница и ние правим всичко възможно, за да защитим страната си. И се справяме добре за момента. Работим с нашите съюзници, обменяме разузнавателна информация. Това е което правим. Господин Сафади, 75 минути бяхте изложено въпроси и отговори. Мисля, че се справихте великолепно. Рядко ни се случват, е, особено през последните няколко месеца, такива заседания с такова качество. Йордания е истински партньор на Европейския съюз. Е, ние го знаем това, това го потвърдихме днес. И искам да подчертая някои неща, които вие казахте. Благодарни сме за това, което чухме. Благодарни сме, благодарни сме за вашето присъствие и за разговора с вас днес. Ще продължим, колеги, с, в, в 3 часа днес след обед. Thank you for the honor. Appreciate it. Thank you. Thank you so much. Thank you for the honor. Appreciate it.